Good afternoon, everybody. Добър ден на всички присъстващи. Надявам се, че сте успяли е, и да обядвате. До този момент е, присъствието не е много добро, но докладчиците са тук. Е, е, и се радвам да ви поздравя всички на това заседание на е, комисиите АВКО и ПЕТИ. Трябва да ви предупредя, че е, това заседание ще бъде предавано директно по интернет е, и ще може да се проследи. Е, така че, е, ако има някой, който е, има проблеми, може да напусне залата сега. И така, дневния ред е раздаден на членовете на двете комисии. Ако до края на заседанието не постъпят възражения, ще смятаме, че се приема. Това е всъщност поредното заседание във връзка с е, общия доклад относно стратегическото проучване на омбудсмана за прозрачността на законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на съвета на ЕС. На 13 септември бе разпространен доклада на е, госпожа е, Том и господин Лайнен. Няма модификации във връзка с законодателни актове, не сме и приемали никакви. И така преминаваме сега към а, стратегическото проучване на омбудсмана. А, госпожа Тум току-що ни спо... извести, че ще закъснее поради закъснение на полета и за Брюксел. Така че тя се надява много, че ще може да пристигне поне в края на нашето съвместно заседание. Нека да започваме. Няма да можем да я изчакаме, тъй като имаме доста натоварена програма. Радвам се да поздравя господин Лайнен като с докладчик и веднага ще му дам думата за 5 минути. Благодаря, госпожо съпредседател. Действително става дума за важно досие. Как да отворим е, черната котия на институциите на ЕСА? В случая става дума за е, подготвителни органи, е, работни органи в съвета. Омбудсмана действително е прав, когато критикува липсата на прозрачност. Съветът не е администрация, а законодателен орган по същия начин, както е и Европейският парламент. Ние, двамата са докладчици, решихме, че трябва да подготвим политически доклад, тъй като темата е, е политическа. Не става дума за технически доклад. Е, Текста се отнася до прозрачността, до достъпа до информация на законодателите. Европейския парламент работи абсолютно прозрачно по отношение на приемането на законодателни актове, така че е, би било добре да отворим изцяло черната котия на нашето законодателство. Някои от измененията се отнасят до обхвата на доклада, други обаче се отнасят до всички аспекти на прозрачността в Европейския съюз. В миналото ние имахме е, един или друг повод да засегнем темата прозрачност. Основният аспект е, в този доклад е, съгласно нашите заключения, е, е, е да а, е, разглеждаме препоръките на омбудсмена като абсолютен минимум по отношение на прозрачността е, на законодателния процес. Законодателният процес и неговата прозрачност би трябвало да укрепят доверието на гражданите в законодателната дейност и законодателството на Европейския съюз и по този начин да укрепят и демокрацията. Медиите и другите заинтересовани страни имат право да са информирани за всичко това, което се случва в институциите, е, които ги представляват, които те са избирали и, и освен това прозрачността е най-подходящото средство, за да се борим срещу фалшивите новини, срещу е, спекулативното информиране на гражданите медиите и заинтересованите страни би трябвало да са в състояние да упражняват ефективен контрол върху управлението на законодателния процес. Европейския парламент е, е, е призован да упражнява контрол и върху действията на националните законодателни органи, както и на съвета. Ние, освен това, критикуваме е, това, че съветът е, много често решава е, е, без да се гласува, макар че е предвидено квалифицирано мнозинство за приемане на решенията. Така че ние на практика много често изобщо не знаем. Т.е. Е, гласуването е проведено, но нямаме е, детална информация за това кое правителство как е гласувало. Е, в това отношение, естествено, практиката трябва да се промени, защото всяко правителство носи определена отговорност, участвайки в гласуването по един или друг начин. Освен това, ние предлагаме е, най-малко заседанията на е, Корепер е, да бъдат предавани директно, така че да могат да се проследят в глобалната мрежа. И е, това означава на практика, че съвета трябва да спре да работи като дипломатически орган, а да започне да работи като законодателен орган. Е, освен това, е, Еврогрупата също трябва е, да отговаря на стандартите е, за прозрачност, защото тя обсъжда изключително важни въпроси и подготвя решенията на съвета в областта, е, в която носи е, определени правомощия. Да, благодаря. Благодаря много за това кратко въведение, което беше едно много полезно повторение за всички нас. Яна не е тук все още но в момента в който се появи, ако се появи и до края на общото заседание, ще получи веднага е, думата. Давам думата на съпредседател на това общо заседание, Данута Хъбнер. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на АВКО. Преди лятото е, ние проведохме две заседания на АВКО с присъствието на е, омбудсмана. Обсъдихме доклада преди да се предоставят заключенията. Заключенията от важното проуч... стратегическо проучване относно процедурите на работа в съвета показват, че те в момента не отговарят на а, така, всеобщото ниво на прозрачност и достъпност, а, което въжи за Европейския съюз. Очевидно става дума за друг подход, за друго разбиране. Е, относно политическата култура, е, но тук в случай не говорим за политически дискусии и разисквания, говорим за законодателния процес, е, който трябва да се подчинява на принципите на прозрачност и отчетност. През июли, по време на първото разискване, ние взехме решение – с което да настояваме е, съветът е, да докладва пред парламента и е, ресорните комисии как смята да подобри процеса на законодателна прозрачност. Съжаляваме, че не сме получили е, официално такава информация от съвета, но ако е, има представител на съвета, много се надявам, че ще чуем е, нещо в тази посока. Петър Яр, може би би желал да каже нещо по въпроса. Той отговаря и в Авко, и в Пети за доклада. Да, благодаря. Трябва да сме много благодарни на омбудсмана за това стратегическо проучване. Прозрачността е, така да се каже, е, модерен термин, е, който е, обаче отразява една много важна цел и много важни ценности. Ние желаем да гражданите да са информирани за това как точно протича законодателния процес. Европейския парламент е крайно прозрачен, бих казал, дори е, така че е, се следи работата не само на е, отделните комисии, на парламента като цяло, но и на отделните депутати. Можем да си мислим каквото си искаме, но във всеки случай имаше един добър компромис, постигнат между парламента и съвета относно информираността на гражданите за това, което се случва в рамките на законодателството и законодателния процес. Действително факта, че едната институция не спазва тези договорени вече е, принципи е, е дразнещо. Би трябвало да се е, предприеме нещо. Съгласен съм, гражданите на Европейския съюз трябва да знаят как и а, при гласуването, коя страна как точно е гласувала, или ако не е гласувала, защо не е гласувала, ние като депутати понякога също не знаем как нашата държава, член е гласувала по време на съвета на което е взето дадено решение. След това да кажем по някакви други канали можем да си набавим тази информация в повечето случаи, но не би трябвало да, да е така. Много важно е, естествено, че в случаите, в добре обосновани случаи, може да има заседания при закрити врата, но когато става дума за гласуване на важни решения, естествено, всеки гражданин има правото да знае какво точно се е случило, кой как е гласувал, за да можем поименно вече да назовем и тези, които според нас не са е, заели правилната позиция. Давам думата на представителя на социалистите. Да, ще се изкажа от името на Дюдки Зантари, който е нашия докладчик в Сянка и от мое име като координатор. Като докладчик Сянка Джуд искаше, иска да съобщи някои неща, ще говоря на английски. Uh, Благодаря за отличния доклад. Той определено покрива всички ключови моменти от доклада на омбудсмана. Излагат се много ясно и позициите на парламента по отношение на препоръките на омбудсмана. Докладчикът също счита, че много добре се очертава колко опасно да не се предприема нищо добре е да е, има и е, така отправяне на предупреждения в този смисъл в текст. Е, недоверието и цинизма към европейските институции и Европейския съюз се установява, но може да бъде преодоляно защото точно това недоверие е причина за гласуването за Брекзит. Затова ние трябва да си извадим полки гражданите навсякъде е, по, по континента искат да е, не винаги искат е, да успее европейския проект и да се поддържат ценностите за демокрация и сътрудничество. За това трябва да бъдем предално прозрачни цитат от американски вестник е, че е, демокрацията умира в сянка и е, докладчикът абсолютно подкрепя това. Що се отнася до нас, аз също се присъединявам към е, благодарностите към колегите за тяхната работа. Тя е в синхрон с отличната работа и на омбудсмана. Доклада на омбудсмана се базира на едно проучване и той показва, че съществува пълна липса на прозрачност, а също и недобро управление в такъв смисъл. И това се подчертава и нашите, от нашите докладчици, а именно, че липсата на прозрачност нарушава възможността да се установи близост между институциите и гражданите. Е, европейските граждани очакват да имат възможност да се произнасят по отговорностите, които се поемат от Европейския съюз и да имат директна връзка с институциите. Ние сме длъжни да сменим начина по който се вършат нещата. В такъв смисъл искам да подчертая отличната работа на двамата докладчици, на Европейския омбудсман – и на базата на констатациите и препоръките е, трябва да вървим в е, посока по-голяма прозрачност и е, също поемане на отговорност за глас, начина по който страните гласуват. Ако желаете, имате възможност да използвате вашите 5 минути за, на докладчик. Заповядайте, госпожо Тун. Благодаря, извинете ме. Е, забави се самолета, оставих си багажа там, за да мога да стигна на време. Не знам как дори ще го пребера. Благодаря на моя съдокладчик Ялайнен за отличното сътрудничество. Е, то не винаги е на лице в е, нашия парламент, за съжаление, но благодаря за подкрепата. Благодаря на секретарията и на двете е, парламентарни комисии по петиции по конституционални въпроси. Много накратко. Е, основният сигнал, който изпращаме с доклада е, че заставаме зад омбудсмана. Тя повдига една много важна тема. Време е да се променят институциите. Съвета и парламента са с законодатели и съответните им практики трябва да бъдат е, сходни. Парламентът е много прозрачен, всички е, заседания са открити, всичко е ясно как е, се взима като решение. Тоест парламентът е напълно прозрачен. Но това далеч не е така в съвета, нито дори на заседанията на Корепер и е, както повеляват договорите, решенията трябва да бъдат взимани възможно най-близо до гражданите. Тоест всички институции имат задължения да бъдат открити и прозрачни. Това е много важно и за отговорността им. Трябва да има и е, равновесие между задълженията на законодателите обществото не е доволно и когато това се случва, е много лесно може да бъде обвиняван парламента. Но от друга страна, нашите решения са известни. Но това, което публи... Е, обществото не знае, е, че тези резултати от гласуването са всъщност резултат от договореност или борба между парламента и съвета. И е, така, тенденцията е всичко, което е добро, се прави е, на национално ниво и всичко, което е лошо, идва от е, Брюксел. Това е много проблематично. Тази дух се насажда и от медиите. Но факт е, че в съвета нямаме, нямаме никакъв контрол какво се случва тук. Затова считаме, че съвета трябва да приеме препоръките на омбудсмана и да изпрати едно ясно послание. А ние също изпращаме посланието, че сме за прозрачност и за демократичност на процес на вземане на решение. Благодаря. Екаре, имат ли представители тук? Не, добре, Алде. От комисията по... Благодаря, госпожо председател. Какво може да добавя? Разбира се, трябва да приветстваме становището и Имам намерение да го подкрепя. Освен това, ние подкрепяме всичките точки, които бяха подчертани от господин Лайнин и госпожа Толм. Мисля, че те много добре е, се съсредоточиха върху предложението за което е направено и беше разширено и ние ще следваме пътя, по който те вървят. Разбира се, това е едно, бих казал, извратено, една извратена култура, едно извратено поведение, ако ми разрешите този израз. Те работят при затворени врати. Това не е културата на парламента. И когато не ги интересува, ние сме виновни. Докато ние често сме тези, които градим политиката в Европейския съюз, политиките в Европейския съюз. Не може да се крием зад приказките винаги е виновен Брюксел. Когато има нещо положително, те са постигнали резултати. когато не е отрицателно, ние сме виновни. Мисля, че това е просто непочтено. И това, което може да кажем тук – това, което може да направим, да се повлияем върху тази ситуация, да се работи с открито лице, трябва да го направим. И мисля, че именно този текст върви в правилната посока и а, това е много важно. А освен това ще се опитаме, както каза господин Лайне, да поставим ударението върху специфичните аспекти на тази резолюция – и да не излизаме извън нейните рамки. Тя е много а, точно определена, много добре и фактически подкрепена, за което може само да се поздравим. Може би чрез моите изменения, предложения за изменения, ще се опитам да подобря някои неща, по-специално, що се отнася до прозрачността. Както знаете, че и ние имаме някои затруднения по отношение на тази прозрачност, но благодаря за вашата работа, ще сътрудничим ние ще положим усилия да ви помагаме. Благодаря. Sorry, and then we go to... Дърван Спинели не е тук. Сега зелените. Госпожа Кунева не е тук. Зелените. Маргарет Алкин. Заповядайте. Благодаря. Първо, искам да благодаря на Йолайнен за толкова бързата и ясно свършена работа. Определено чуваме коментарите за липсата на демократичен, демократичния дефицит в Европа. Правителствата се срещат е, и дават се съображения за дипломатическа тайна и така нататък. Това е далеч не е, е, приемливо. Толкова лесно е в такъв смисъл да се обвиняват останалите, включително парламента, за всичко прието. Така че е, съвета трябва да се научи да работи като европейска институция с, с е, ангажираност и прозрачност. Много се радвам, че в доклада на омбудсмана и ясно се очертават тези парламенти. И по този начин гражданите ще могат да следят не само как гласуват собствените им правителства, но какво правят и другите. Представете си, ако парламента след време изведнъж обяви, «Е, ние решихме така и така, без да кажем как сме го решили. Ще има огромен скандал, докато съвета прави точно това. И а, е, необходима е много, много пространна а, е, промяна. Става дума законодателна дейност, не е единствено дипломация. И трябва да привлечем на наша страна и правителствата и националната преса – защото тя също би следвало да може да следва, да следи какво точно прави националното правителство. Ако има прозрачност, т.е. прозрачността е изискване, което повдига ясно и омбудсмана, и нашият доклад и гражданите трябва ясно да разберат за какво става дума, че са заложени на карта и авторитета на Европейския съюз и бъдещето му. Благодаря. Макс Андерсон от Авко, Зелените. I'll be brief. This is a good report. Съвсем накратко. Много добър доклад. Можем още по-критично да се отнесем към съвета, но като цяло докладът е много добър. Е, да, много често коментирате по този начин. Сега Европа е, за свобода и пряка демокрация, заповядайте. Благодаря, госпожо. Искам да се изкажа и аз по, в същия смисъл за това, което казаха колегите преди малко, защото Напълно съм съгласна с, този, с това, че този доклад е изключително важен по един основен аспект, който благодарение на Европейската омбудсманка и работата, която извършва, за да наблюдава добрата администрация, бихме по-скоро да кажем лошата администрация, европейските администрации. Благодарение на нея, всъщност, ще може да разкрием това, което трябваше да посочим с пръст отдавна. Има възможност да задълбочим тази тематика в рамките на годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман. И мога само да се съгласа и да приема с много положително доклада, по който обсъждаме, защото засяга една проблематика, която от много отдавна си остава нерешена. Тук сме изправени пред сериозна критика по отношение на Европейския съвет, който продължава да нарушава демократичните права на гражданите и поради слаба прозрачност на решенията. Присъединявам се към критиките, които бяха направени от колегите Наистина е невероятно как може да се е, отбележат позиции на някои държави членки, по време, които по време на законодателните работа могат само да вредят на демокрацията и на достъпа до документите от страна на гражданите. Не се, не се регистрира документацията, обществен регистр на документите продължава да бъде с много празноти и слабости, не може да бъде консултиран от гражданите, което е неприемливо да се засекретяват някои законодателни документи. Напълно в нарушение с решенията на Съда на Европейския съюз. Регламент 1049 продължава да не бъде ревизиран. Трябва да се направи това колкото може по-скоро. И от моя гледна точка аз искам да подкрепя още веднъж този доклад и се надявам предложените изменения да подкрепят идеята за пълна прозрачност. Така както ние очакваме пълен достъп за гражданите до документите, що се отнася до законодателния процес и по-специално, що се отнася до трилозите. Това е работата, която ще продължим да вършим в тази комисия. Благодаря. E Благодаря. Не искате ли, мислех да ви дам думата, мислех, че ще изкажете различно мнение, но не. Жером Лавия, заповядайте. Е, да, госпожо председател. Бих искал само да внеса една забележка, както се прави, но не е нещо обичайно. Искам да поздравя нашите два докладчици за работата, която извършиха, които, ако мерките, които предлагат, се приложат, това ще бъде едно ново законодателно виждане на действието на европейските институции. Що се отнася до мен, аз ще внеса само едно изменение, което ще позволи да вървим напред член 16, параграф А, където искат систематично да е, записваме е, правителства на държавите членки. Всъщност, а бих добавил и техните представители, защото в е, известен е, брой държави членки се играе една малка игра, не само да се каже ние не сме виновни, защото не сме гласували директно, но в редките случаи, когато има гласуване, някой казва, да, не, аз не бях на това заседание, даже и държавни секретари във връзка с е, Европа, тези, които отговарят за европейските дела, за съжаление така се е случило и в нашата страна, някои хора, когато вече не са държавни секретари, за по европейските е, дела, но които могат да разкрият някои теми, които са били от техните компетенции в правителството, но тъй като няма никаква следа и пълно унищожаване на отговорността, всеки демагог може да каже каквото си иска няколко месеца или години след това, защото не се знае какво е направено. Така че аз искам да подчертая това, че в по-голямата част от депутатите в Европейския съюз, всеки път, когато сме в залата, това е публично. Но когато и нас не няма, пак е публично това. И всеки път, когато гласуваме, това е, е публичен, е, е, публично гласуване и след 10 или 15 години трябва да се знае какво съм гласувал, дали съм бил тук или не съм била тук. И аз ще си поема отговорността, дори да няма някакъв мандат и нещо задължително, всеки е свободен да гласува каквото иска, все пак има един принцип на отговорност и мисля, че този принцип трябва да се прилага също и за членовете на правителствата и по-скоро от, мисля, че това е едно предложение за борба срещу лицемерието. Благодаря. Благодаря. Елмар Брок е последен на списъка. Докладчик Сянка от па Искате ли думата? Frau Госпожо председател, когато се говори за лицемерие, мога веднага да продължа. Действително, за това става дума. Правителствата на държавите членки се опитват у дома да изкривяват нещата, когато са гласували за нещо, което не е популярно. Отговорността е нещо много важно. Е, очевидно прозрачността и отговорността е, по отношение на обществеността на нашите граждани е, е един от големите ни проблеми и няма защо да се питаме защо има фалшиви новини, защо се изкривяват нещата. Нека да кажа така. Съгласен съм с идеите и намерението и целта, както на стратегическото проучване на омбудсмана, така и на този доклад. Повече прозрачност, повече правила в това отношение, повече информираност на гражданите. Но по отношение на начина по който се постигат целите, може би бих могла бих имал някои критични, критични бележки. В съвета не може абсолютно всичко да е така, прозрачно и публично. Когато говорим за парламент, да, заседанията на комисиите, на пленарна зала и така нататък също са при открити врата, те са достъпни за гражданите, е, но когато става дума за политически групи, за заседания на председателски съвет, там е, си запазваме правото да затворим вратата. Така че това трябва да имаме предвид, когато е, решаваме въпроса и даваме препоръки на съвета. При първата среща Всъщност имаше подобни е, предложения, но още, е, е, така да се каже, при откриването в Рим в зародиш бе убит това намерение, защото имаше такива предложения, когато работехме по конвента, да се работи винаги при отворени врата, когато става дума за съвет на министрите. Всъщност, съгласно, така да се каже, нашата конституция има само един съвет на министри. Когато говорим за законодателна процедура извън съвета на министрите, очевидно имаме предвид нещо друго защото <clears throat> съветът на министрите все пак е, представлява, така да се каже, една последна брънка в рамките е, на законодателния процес. А ние тук сезираме най-вече самия законодателен процес, обсъждането на предложените правни актове. Е, в рамките на едно пленарно заседание на съответния съвет, когато се гласуват важни законодателни актове, би трябвало да има достъп обществеността, за да се знае кой министър как гласува. Ние имаме така определени виждания в това отношение. Според мен когато става дума за а, програмите а, и дневния ред на съвета, имате един списък от а, точки А, но ако съответният ресорен министр не е оправомощен а, да гласува, а, тогава а, всъщност а, не можем да говорим за истински а, легитимни решения, така да се каже. А, е, и трябва е, в рамките на е, парламентарната ни дейност също да се ръководим от това и да знаем в кои случаи ние можем е, да отворим вратите и да направим нещата публични и кога не. Това е така да се каже първа или втора камера в един парламент. Е, е, дали ние сме първата или втората, ми е се едно. Но когато става дума за прозрачност на работата и на двете равнища, тогава не ми е все едно, естествено. Нещата трябва да се организират така, че е, да не сме податливи на атаки, на критика и същевременно да се ръководим от е, е, принципите и решенията, които бяха взели, взети в рамките на конвента. Само по този начин действително ще бъдем абсолютно неуязвими в нашите решения и призиви. Естествено, трябва да имаме предвид необходимостта от повече прозрачност по отношение на законодателния процес в съвета, но също време да знаем, че и ние също не сме абсолютно прозрачни и да се ръководим от същия принцип, както при нас националните парламенти, е, какво е тяхното отношение към, този, е, към това стратегическо проучване и този проект? Имайте предвид, че всяка държава член има определени традиции, има определени виждания за това как трябва да се държи в съвета, дали трябва да обявява решенията или не в някои е, държави членки, така да се каже, е, е прието да се предписва определен вид поведение и гласуване на съответния министр, който представлява държавата член. Така че е, ние тук от страна на парламента би трябвало да е, призовем националните парламенти да контролират е, е повече своите министри Това е задача на националните парламенти. Не, е, е, не, те няма да контролират целия съвет, но ще контролират е, поведението на своите министри. Аз като. Като член на е, комисията искам да взема мнение. Абсолютно недопустимо е това, което прави съвета. И смятам, че трябва да изпратиме много, много ясно послание – освен това, до момента австрийското председателство не отговаря на е, ангажиментите, които е, формулирахме на съвместното заседание е, на АВКО и петиции, където представителя на съвета пое ангажимента че ще информира Европейския парламент как протичат дебатите в съвета по отношение на правилата и процедурите за правотворчество и съответната прозрачност. Но вече сме след средата на септември и нищо не се е случило. За мен това е не е, допустимо. Не говоря като председател на заседанието, а като обикновен парламентарист. Време е, както казва Йолайнен, да кажем на съвета стига, сте се държали като дипломатическо тяло. Вие сте законодател и трябва да е, се държите подобаващо. Благодаря. Време е да приключим. Не знам дали има нужда отново докладчиците да вземат думата. Ако искате, направете го, но много накратко, моля. Яна. Благодаря, колеги, за изказванията. Много полезно бе за мен да чуя вашите изказвания, особено това, което каза господин Брок. Той от години се опитва нещо да постигне и знам, че за сега нищо не се е случило. Така че, може би сега трябва да подходим към проблема от друг ъгъл, да търсиме друг път. Много, много е, е Тъжно, че съвета не отговори на писмото, изпратено и от омбудсмана. Е, не реагират. Говорих с е, немалко хора от там. И техния, тяхното мнение е, че дипломацията няма нужда от прозрачност. Много странно. Йолане. Да, Колегията посочиха, че става дума за нови конституционни моменти в Европейския съюз. Съвета не е междуправителствен орган, а е съзаконодател. И когато става дума за позицията на държавите членки, е, излиза, че, така да се каже, Европейския съюз и Брюксел, поне така се представят много често нещата в националните държави, е някаква чужда сила, която налага определен вид решение. Именно това представяне на нещата трябва да спре. И ние се опитваме да направим точно това. Елмар Брок не е съвсем прав, защото Корепер е в крайна сметка нещо, което подготвя, така да се каже, съвета и при нас това е заседанието в пленарна зала. Ние естествено не желаем непременно да се публикува всичко това, което отделните посланници са казали. Но когато заседава Корепер, е, това може да се. Едно такова заседание може да се сравни с заседание на нашата комисия, например. Е, Съветът най-вероятно гледа на себе си като на законодателна камера. Това можем да го кажем, че така би трябвало да се разглеждат нещата. Е, това, че има 16 и повече от 16 съвета, първоначално това не е в замисъла на е, държавите членки. Е, след това нещата се развиват във времето и се стига до този голям брой съвети специализираните съвети. Но мисля, че общо взето можем да продължим по този път. Да, благодаря. Това е краят на заседанието. Мисля, че от името на председателите на двете комисии може, можем да кажем, че крайното гласуване ще бъде на 21 ноември, но на 3 октомври приключва срока за внасяне на изменения. Имайте предвид 3 октомври до края на работния ден. И така, Авко продължава заседанието в друга зала. Ние напускаме.